На 4 юли е, отбязахме 10-та годишния от смъртта на Ян Калски, който през 1944 година беше първият, който пред е, Обединените сили започна да говори за унищожаването и избиването на евреите. Той получи тази информация, като бе попаднал а, е, в, Варшавското, а, е, в Варшавското гето и в няколко концентрационни лагера.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 Господин Вебер, скоростта на зраене на плодовете има е, така доста различия по отношение на отделните политически групи. За нашата политическа група тази зрялост вече е настъпила и за това ние искаме докладът на господин Гало да бъде гласуван тази седмица. Проше панства, гласуеме. Благодаря ви. В този случай ще гласуваме. Кой е за предложението на зелените и социалистите. Да се отложи доклада Гала. Моля, втикнете ръце. Благодаря. Кой е против? Ще проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Предложението се приема. Докладът Гало. Ще бъде отложен за следващото пленарно заседание в Страсбург. Няма предложение за промяна на дневния ред за вторник и сряза за четвъртък. Европейските консерватори помолиха за реда на дебатите по случаите на нарушение на човешките права, демокрацията и върховенството на закона да бъде променен. Първо, предложението е да се разгледа първо Зимбабве, след това Венесуела и след това Северна Корея. Предложението за промяна в реда на обсъждането. Господин Каланан иска да се изкаже за, моля. Благодаря, господин председател. Надявам се, че това искане няма да предизвика противоречие. Става дума за лека промяна на реда на обсъждания, така че Зимбабве да е на първо място, след това Венецуела, след това Северна Корея. Няма никакъв подтекст и няма никакво значение за реда. Просто помолихме Зимбабве да бъде първа точка от дневния ред. Благодаря ви. Благодаря ви. Гласуваме по това предложение. Но преди това, кой иска да се изкаже за предложението? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Колегата посочи току-що, че не трябва да се поставят теми на дневен ред или да се отнемат от дневния ред, а просто да се смени порядъка на темите. И аз смятам, че по тази причина бихме могли да прием това предложение. Иска ли някой да говори срещу това предложение? Моля, господин председател, позволете ми един въпрос към колегата Келнен. Уважаеми колега Келен, бихте ли ни казали защо за някои депутати е по-лесно, ако първо се дискутира Зимбабве? И за кои точно депутати това е по-лесно? Това е важен критерий за вземане на решения за нас. Още веднъж повтарям въпроса си. Защо и каква е особената причина да се изтегли напред Зимбабве? Защо смятате, че по Зимбабве дискусията ще бъде по-лека? Моля. Господин Шулц ме поставя в много неудобно положение. Нямам представа. Колегите ме помолиха да предам тяхното искане. Господин Ван Орден закъснява. Просто бях помолен да поставя това искане. Както винаги, най-добрата политика е човек да бъде честен с господин Шулц и аз точно това правя. Тогава преминаваме към гласуване. Кой е за това искане? Моля, вдигнете ръка.